бива да има охраняема граница и сега трябва да впрегнем своята енергия да работим за това да има свободно и гладко протичане на процесите на търговия между двете, грани, двете страни. Това е най-важното. Благодаря. Колегата Брок. Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник председател на комисията, представители на съвета, скъпи Мишел Бърние. От този дебат става ясно, както и от изявленията много столици, че оставаме единни. 27 държави и техните институции са единни за разлика от положението в Великобритания. Ние продължаваме да държим на единството на Европейския съюз, единството на вътрешния пазар. На второ място, вчера наблюдавахме коалиция на абсолютно противоположни политически мнения. Онези, които искат да останат и онези, които искат да напуснат без договор в това положение Тереза Мей не беше в състояние да предложи конструктивно решение. Сега, след две години, да кажа, че иска да говори с опозицията, ми се струва малко късно. Важно е от самия парламент, от британския парламент да дойде това конструктивно предложение за решение. Тогава можем да говорим за това и ако господин Корбин, например, иска митнически съюз, нека да направи това предложение. Това не е проблем за нас. Може да се добави това към споразумението и да търсим решение. Така че, ако има такова конструктивно решение, ние трябва да го намерим, да го вземем. Днес трябва да се откажем, да а, видим, че е дошъл края на разногласията в британската политика, която доведе до това положение. Благодаря. Сега има думата господин Вадин Холцер. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, това е исторически момент. Знаем, че историята винаги ни изненадва. Когато започнахме нашия мандат през 2014 година, никой не можеше да предскаже този дебат днес. Но дори през 2016 година, когато бяхме изненадани от резултата от британския референдум, над 200 дни потребаха на британския парламент да стигне до решаващо, до важно историческо решение. Сега е, е ясно, че не можем изобщо да предскажем какво ще се случи. Има само едно сигурно нещо. Времето ни изтича. Има само 70 дни за тази велика нация да се отдалечи от ръба на пропаста. Бихме могли да започнем да обсъждаме отговорността за това как егоистичните елити превръщат цялата си страна в заложник. Но виждаме, че цялата тази история с Брекзит е един огромен провал. Но не е време за отмъщение. Дошъл е момента за отговорни действия в интерес на много хора, а не на шепа хора. Обикновените хора ще изгубят от твърдия Брексит ние останалите 27 държави членки, които бяха едини по време на преговорите, трябва да бъдем гъвкави, трябва да излезем от задънаната улица, да предложим прагматични решения, да намалим вредите. Може да разчитате на социалистите и демократите. Не следва да забравяме, че през последните 40 години Обединеното кралство – даде огромен принос за нашия общ проект. Ще ни липсват експертните знания и умения на нашите британски колеги, но животът продължава. И ние трябва да изпълняваме дълга си. И очакваме това от Обединеното кралство. Имаме нужда от ясен сигнал. Британския народ трябва да си върне контрола. В този момент никой не може да твърди, че хората не са знаели за какво ще гласуват. Не искаме да се намесваме във вътрешната ви политика, но всяко ваше решение да останете ще бъде приветстване. Но искам всички да са наясно. Ние искаме да останете и ние ще ви приветстваме отново с отворени обятия. Благодаря. Мистер Веденов, there is a blue card for you. Do you... Има за вас синя карта. Дали искате да отговорите? Не, благодаря, беше отговора. Honorable Smith. Господин Смит. Uh, Уважаеми колеги, господин председател, добро утро. Съжалявам, че чуваме такива небивалици. Обединеното кралство всъщност не е толкова обединено, както сигурно сте забелязали. Аз представлявам Шотландия и нашата позиция е ясна. Ние искаме да останем в Европейския съюз, гласувахме да останем, искаме да останем в семейството на народите. Уважаеми колеги, но вие трябва да работите с Обединеното кралство такова каквото е, да зачетете конституционния ред, аз го правя. Шотландската позиция е ясна. Няма добър Брекзит. Брекзит е лош и за нас, и за Обединеното кралство, и за Европа и Европейския съюз. И моята работа не е да смекча последиците, а да спра Брекзит. Много съжалявам, че има толкова много британски колеги, тук, които не го правят. Ние трябва да загърбим партийните различия и да работим заедно за тази цел. Но, ако искате да останем в Европейския съюз, дайте ни повече време. Съжалявам, че го казвам, но е така. Може би ни трябва референдум. Това би бил един добър начин – така че най-сетне британското правителство да чуе гласовете в самото британско общество. Има и голям проблем с гражданите от Европа в Обединеното кралство и от Обединеното кралство в Европа. Те са много притеснени и трябва да има ясно споразумение, което да дава яснота и сигурност на всички тези хора. Те се чувстват заложници на един процес, над който нямат контрол. Това не бива да се допуска. Ние имаме задължение към своите граждани и комисията направи много за да се гарантират тези права, но трябва да има ясен отговор от британското правителство. Ако го няма, ние едностранно трябва да гарантираме правата. И може би тези две стъпки ще ни дадат изход от задънената улица. Ако този изход не дойде от Вестминстър, ние трябва да го организираме. Много ви благодаря, завърши ораторът на Френски. Господин Смит, има синя карта към вас. Желаете ли да отговорите? От кого е тя? Няма а, да дам на господин Кобърн повече кислород, отколкото заслужава, беше отговорът. Колегата Спинели. Благодаря, господин председател. перспективата на оттегляне без споразумение би била ужасна за гражданите на Ирландия и на Северна Ирландия би била фатална за споразумението от Белфаст. Но перспективата за европейските граждани в Великобритания също са мрачни, както и обратно. Трябва да има решение как да се запазят а, свободите и как да се излезе от а, издън, задънената улица, как да се реши дилемата. Ако се стигне до отегляне без споразумение, трябва Европейския съвет и комисията да осигурят спазването на правата на гражданите – трябва британските граждани да могат да се движат свободно в Европейския съюз. По-сложно е положението на 3 милиона граждани на Европейския съюз, които живеят в Великобритания. Те ще станат жертва, както и много граждани на трети държави. Те ще станат жертва на враждебните настроения, които царят там. само едно споразумение за гарантиране на правата на гражданите ще бъде достатъчно правно обвързващо. Едно такова споразумение няма да защитава само правата на гражданите на Великобритания, а и хода на бъдещите преговори. Правата на британските граждани и гражданите на Европейския съюз са залегнали в споразумението за оттегляне. Но аз мятам, че Обединеното кралство трябва да получи повече време. Искам да благодаря също така най-сърдечно на главния преговарящ господин Бърние. Госп... Колегата Аткинсън. Някои хора звучат доста отчаяно. Госпожо Мей, наслаждавайте се на момента. Искам да благодаря на господин Юнкер и господин Ферховстад, които бяха гласа на Европейския съюз. Искам да благодаря на Унези, които гласуваха за Брексит. Нека да не забравяме, че ние сме Великобритания, ние не сме помощен орган на Европейския парламент или Европейския съюз. Ние имаме министър-председател, който е срещу излизането. Ние имаме терористи и марксисти, които са срещу Брекзита, но хората се произнесоха в референдума ние можем да търгуваме по правилата на Световната търговска организация. Ние имаме британската общност. Имаме 17, над 17 милиона души, които са за Брекзита. Нямаме нужда от вас. И нека Великобритания да бъде част от един велик голям свят. Следващият оратор за две минути е господин Кели. Благодаря. Някои от нещата, които чуваме тук, са просто немислими. Нека кажа, че е много разочароваш резултата от гласуването с нощи в Камерата на общините, но той беше предвидим. В крайна сметка трябва да се възхитим единствено на единството на 27-те държави членки, да благодарим на господин Бърние. Ирландия иска да изрази своята благодарност. Чухме коментарите на Арлин Фостър вчера. Тя каза, че няма нужда от предпазен механизъм, защото няма да имаме твърда граница. Боже Господи, кажете това на всички, които са убити в Ирландия, които имат убити роднини, които са били жертва на терористични нападения. Едно такова поведение не помага и точно заради насилието ние имаме споразумението от разпети петък. Благодарение на усилията на господин Бърние, Европейския съюз, Тереза Мей се направи всичко, така че това споразумение да бъде включено и в споразумението за оттегляне, за да има мир на Ирландския остров. Същевременно се обръщам към колегата Андерсън. Сега не е времето да искаме референдум за обединение на Ирландия. Това не е позицията на ирландското правителство, не е желанието на ирландските граждани. Това само би ни разделило, а ние не искаме разделение. Всъщност, голямата заплаха е, че няма да има споразумение и Обединеното кралство просто ще напусне. Необходимо е да има подготовка за един такъв вариант. Мисля обаче, че е важно да се има предвид, че Обединеното кралство не желая това. Хората на Обединеното кралство не го желаят и стигнали се до там, те ще изразят своята позиция. Затова разумното би било да се обърнем към тези, които подкрепиха Брекзит на първо място, именно британските граждани и да ги попитаме, това ли всъщност искахте? Мисля, че те ще кажат твърдо не. Благодаря ви. Благодаря. За две минути колегата Данс. Oh, really? Thank you. Uh, thank you very much, uh... Благодаря, госпожо заместник председател. Нека да а, сме наясно с а, процеса, който ни доведе до тук. Това бяха интересите на консервативната партия, която не се справи дори и с а, това си намерение. Ние смятаме, че дните на правителството са преброени, но това решение трябва да се вземе в Обединеното кралство. Която и партия да даде на власт, когато стане въпрос на, за Брексит, е, те ще трябва да вземат решение или да се отделим от европейските структури, да се откажем от е, е, работни места и стандарти за опазване на труда и на околната среда или а, да останем близо до Европейския съюз. Ето това е избор. А, но той няма да е добър. А, искам обаче да дам и малко надежда. Сега, благодарение на поведението на част от британските партии, имаме най-голямото проевропейско движение в Европа. Хора, които са готови да излязат на улицата и да кажат, че са горди с постиженията на Европейския съюз и са готови да защитят структурите не само за сегашното поколение, и за бъдещето. Няма мнозинство в британския парламент за отегляне без споразумение, но дали ще има нов парламент, дали ще има нов референдум, трябва да се намери път напред. И във всеки случай ще ни трябва повече време. Нека логистиката да не пречества политиката и да не е, я надвие. Имаме нужда от нов вид приятелство. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа като има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Следиха вчера тук в Страсбург историческото гласуване в Британския парламент, заедно с колеги, които са много загрижени от кризата в Великобритания. Искам да ви благодаря за вашата подкрепа. Брекзит показа провал на лидерската роля. Тереза Мей се провали като лидер на държавата. Тя доказа, че тя служи само на интересите на своята партия. Джереми Корбин – не успя също да поеме лидерска роля. Но също така Брекзит е един провал на солидарността. Поколения пренебрегваха мечтите на младите хора. Много граждани на Великобритания забравиха за това, че Гражданите на Европейския съюз, живещи и работещи в Великобритания, са част от британското общество и економика. Те забравиха също за своите съграждани, живещи в Европейския съюз. Ние не успяхме да кажем какво точно искаме за нашата страна. С това, което се случи в парламента, важно е и абсолютно необходимо хората вече да се произнесат. Благодаря за две минути, господин Гонсалес Понс. Уважаеми колеги, след вчерашното гласуване в Уестминстър е ясно едно. Камерата на общините отхвърли споразумението, подписано от тяхното правителство, но не знае какво иска. Нямаше мнозинство за положително решение, само за отрицателно. След месеци наред лъжи е време да си кажем истината. Брекзит не е европейски проблем, Брекзит е британски проблем. Така че, моля ви, ако обичате, намерете решение. Всички ние искаме възможно най-добрите отношения с Обединеното кралство, но не и на всяка цена – не можем да се откажем от своите принципи по една простичка причина. Членството в Европейския съюз не е економическо решение, а житейски избор. Ние имаме тази общност на споделени ценности и договори. Това не е някакво търговско отношение. Британското правителство създаде този проблем. Британското правителство трябва да го реши. Ние сме готови да подпишем споразумение, ако то ни се предложи, но можем и без него. Казваше ни се, че Брекзит е реакцията на европейска криза, но вече става абсолютно ясно, че Брекзит всъщност е реакция на британската криза. Защото вчера нямаше мнозинство нито за споразумение, нито за липса на споразумение – най-разумното следователно би било да запазим спокойствие и да продължим. И да кажем на господин Фараш, където и да е той в момента с цялото ни уважение, моля ви, много внимателно използвайте думата война. Защото всъщност войната се случи и, слава Богу, всеки си научи уроците от нея, но не и господин Фараш. Господин Гонсалес Понс има синя карта от господин Етерич. Ще я приемете ли? Със сигурност не. No? Oh, е, е, I... Казахте не. Разбира се, ще трябва да си е, проверя слуха, казва председателката. Господин Гонсалес Понс отказа. Господин Етерич, вие излизате от залата, така ли? Благодаря ви. И сега за две минути госпожа Деланге. Yes, thank you very much. Много благодаря, госпожо заместник председател. Трябва да кажа, че гледайки дебата в Камерата на общините, това е традиция, която ние много уважаваме. Депутатите не знаят какво искат, но държат невероятни речи. Трябва да се каже, че а, дори и а, господин а, Фараш, когато се обсъжда Брексит, а, това е основната тема на неговата партия, не може да остане до края на дебата. Но Едно нещо трябва да се признае на господин Фараш. Той знае какво иска, именно най-твърдия възможен Брексит. Само за да може да бъде разбита здравната система, за да се отнеме работата от хората и да се създадат райски условия за банковия сектор. Ако слушате дебата в Европейския парламент, и слушам казаното от е, моите колеги, чувам, че е, има желание да се намери решение, така че да може да се постигне мнозинство в британския парламент. Господин е, Корбин каза, че иска да остане в Митническия съюз. Защо никой не даде такова предложение в парламента и то да се гласува? Защото аз мисля, че това ще бъде най-доброто решение за запазването на работни места и намиране на работещо решение. Ние се занимаваме с политика тук и в Уестминстър, колеги, не само за да държим речи, а за да решаваме проблеми и да намираме решение, така че да се захващаме на работа. Благодаря. Благодаря. Сега преминавам към спонтанните изказвания. Ако всички говорите по една минута, ще има възможност повече хора да се изкажат. Господин Пирца се първият. Благодаря. Нашите британски приятели са объркани, що се отнася до Брекзита трябва да отговорим с един творчески нестандартен подход. Първо, трябва да предложим на британците повече време за да решат. Второ, ако решат в полза на твърдия Брекзит, трябва да се помисли как да съчета идеята с митническия пазар, с митническия съюз, извинете, и вътрешния пазар. Трябва да помислим как да впишем тази тяхна идея в нашата практика. Трябва също така да дадем възможност да се преосмисли решението за Брекзит. Европейският съюз има крещяща нужда от Обединеното кралство и става все по-ясно, че и Обединеното кралство има нужда от Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, господин Лопес Агилар. Госпожо председател, отрицателното мнозинство което видяхме в Обединеното кралство, задава само объркване. Това е един тунел, от който като че ли британското общество не може да излезе. Проблемите са економически, поколенчески и много други. Не може дори да се реши кой е приложимия член Имаше един референдум, сега се говори и за втори референдум, за информиран дебат. Милиони британци също времено се противопоставиха на лъжите и националистическите идеологии. Го направиха с кораж. Необходимо е сега да има послание, което да дава спокойствие, да дава гаранции, да бъде разбираемо за всички тези граждани, които най-много се страхуват от несигурността в своя живот. Благодаря, госпожо председател. Господин Юрек има думата. Przewodnicząca, пани и панове posłowie, кризис, demokratyczny. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Цялата европейска криза можехме да следим в парламента. Чухме за диалог, чухме за разговор, но на всяко предложение се отговаряше с отрицание. Тази криза се наблюдава навсякъде в Европа. В Германия големите народни партии претърпяха поражение по време на последните избори. В Франция рекордно много хора не гласуваха и положението е сложно в другите държави. Ако искаме европейско сътрудничество, ако искаме да работим заедно, Крайно време е да променим политиките, които накараха британците да искат да, да напуснат. Господин Джорджо има думата сега за една минута. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че Европейският парламент наистина постави въпроса пред Британския парламент и заяви ясно своята позиция. Единственото, което мога да кажа е, че този резултат не беше просто поражение за британското правителство. Това беше поражение за консерваторите. Но мисля, трябва да мислим защо сме днес всички в тази ситуация. Дейвид Камерън, това е името, това е човека. В тези решаващи времена не трябва да се подаваме на азартните инстинкти. Трябва да сме много предпазливи, когато става дума за решения, които за поколения напред ще влияят върху живота на хората. Господин Петерле. шкода и Благодаря, господин госпожо председател. Дами и господа, Предстоящото напускане на Великобритания е а, загуба за всички. Аз мятам, че британските избиратели бяха заблудени с лъжи и приказки а сега плащаме дан на популизма. Сега а, британците разбират а, какво означава да има споразумение или да останат в Европейския съюз. Аз мятам, че хората трябва да решат. Много предприятия ще напуснат Великобритания – и много британски граждани ще искат да станат граждани на Европейския съюз. Аз лично съм за повече Европа. Господин Тарабел има думата сега. Аз бих искал да отговоря на господин Камал, но той си тръгна. Явно британските консерватори не стоят дълго в този парламент. Щях и на друг колега да отговоря, но и той си тръгна и него не го интересува този дебат. Дейвид Камерън носи отговорността за Брекзит заради този шантаж на собствения си народ. И така всъщност се надигнаха популистите. Искам да благодаря на господин Бърния и неговия екип. Е, той каза, че това споразумение от 600 страници е възможно най-добрия компромис. Но нека перифразирам Маргарет Тачер, която беше казала няма альтернатива. Така ни се казва и сега. Също времено има альтернатива. Ние можем просто да дадем повече време. В крайна сметка, не го ли направим, популистите ще триумфират над разумните хора. Аз съм убеден, че ако дадем време, няма да има Брекзит. Благодаря, господин Старбати. Президентин, Уважаема госпожо председател, знаем, че сегашното предложение се провали. Знаем, че отегляне без споразумение ще бъде катастрофа и проблема с Северна Ирландия още не е решен. Остава само да се допитаме до народа сега. Вие ще кажете, вече го питахме и не е демократично да питаме отново. Не, демокрацията е в ръцете на народа а, и трябва една грешка да може да бъде поправена. Така че може, според мен, народа да бъде попитан дали е, трябва да продължат преговорите, дали отново да се започнат е, друг вид преговори с Европейския съюз. Не бива да сме затворени в абаносовата си кула. Аз мисля, че а, не бива да бъдем отмъстителни към а, Великобритания. А, трябва да се питаме какво е добро за Европа, какво е а, добро за Великобритания. Господин Фланагът има думата. Е, Първото, което трябва да се каже е това, което вече каза колегата Кели и което каза колегата Фостер. Никога не е имало твърда граница с Ирландия. Не си спомням кога е имало такава твърда граница. Ясно е, че в момента трябва да се удължи процедурата по член 50, за да се предотврати това влакът изцяло да дерелира. Трябва да се помисли как да бъде подпомогната ирландската економика и най-вече онези, които се занимават с селско стопанство. Много хора ще кажат, че Брекзитът не беше предизвикан от Европа. И това е много силен аргумент. Но в момента имаме проблем. Ние, Република Ирландия, сме държава членка на Европейския съюз и в момента се сблъскваме с огромен проблем. Така че не можем да кажем, че няма проблем за Европа. Господин Барние, трябва да ви кажа, че отначало бях доста притеснен, но вие се справихте блестящо. Поздравления! Благодаря ви, господин Фланаган, казва председателката. Давам думата на господин Хокмарк. Госпожо председател, на първо място за нашите колеги от ЮКИП. Доколкото разбирам, те нямат нито едно място в Уестминстър. Те не са избрани от британския народ да решават бъдещето на Обединеното кралство. Също така ми се струва, че този факт е съществен. Господин Фараш и всички останали, вие трябва да сте много благодарни на Европейския съюз, защото без него нямаше да имате никакво представителство, където и да е в парламент – на второ място обръщам се към британските приятели и тези от тях, които работят в Уестминстър. Ако искат повече време, ако им трябва време да помислят, ако искат да се върнат в Европейския съюз, нека им кажем, вие сте добре дошли. И накрая госпожа Грапини има думата. Домнуле комисар, драж колеги, са спус... Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, уважаеми колеги, много неща прозвучаха днес. Темата е много важна. Това, което е ясно, че в Европейския парламент мнозинството иска Обединеното кралство да остане в Европейския съюз. Много ви благодарим, господин Барния, за това, което направихме. Но ние сме загрижени за нашите съграждани, които живеят в Обединеното кралство. Също така има загрижено за британските граждани, които живеят в Европейския съюз. Загрижени сме и аз съм загрижена също така и за търговските отношения. Народът като цяло иска да остане Обединеното кралство в Европейския съюз. Същото въжи и за много хора в Обединеното кралство. Аз съм се срещала с тях обикновени хора, предприемачи. Много от британските граждани искат Обединеното кралство да остане в Европейския съюз. И ако Обединеното кралство излезе, ние ще имаме проблем с изплащането на пенсии на британските граждани. Давам отново думата на заместник председател на комисията, господин Тимерманс. Um... Благодаря, госпожо председател. Без устойчивостта в кризни ситуации на британския народ нямаше да сме тук. Моята държава е много благодарна на свободата, донесена от британските войници. И има неразривни връзки между Великобритания и Европейския съюз, независимо дали тя ще остане част от Европейския съюз или не. Ние имаме обща съдба. Защо сме толкова разделени? Разделението по причина на Брексит е парализиращо за британското общество. Аз съм благодарен не само за свободата и за британските си учители, които ме научиха да обичам езика, литературата, изкуството на Обединеното кралство. И това никога няма да се промени. Но искам нещо да стане пределно ясно. Реагирам на казаното на господин Камал и господин Фараш нито в комисията, нито в която и да е от 27-те държави членки няма желание да бъде наказано Обединеното кралство за желанието си да напусне Европейския съюз. В досегашните преговори във всички столици и в Европейската комисия Желанието ни беше да ограничим щетите, да ограничим вредата, но да не се заблуждаваме. Щети ще има. Ще има както върху Великобритания, така и върху Европейския съюз. И нашето желание, стремежът ни е да ограничим тези вреди. Какво ще стане сега в следващите седмици, месеци и години? Обединеното кралство, гражданите трябва да решат, предимно в Уестминстерския парламент, по кой път ще поемат. И независимо от това какво мислим ние, аз никога не съм крил, че бих искал Обединеното кралство да остане в Европейския съюз, но това е решение, което трябва да направи народът на Обединеното кралство. Господин Камал каза, спомена вътрешния пазар, но не можете да очаквате несериозно, че ще напуснете Европейския съюз и ще вземете всички положителни страни, всички привилегии. Европейския съюз пази всички достижения на Обединена Европа, целостта на вътрешния пазар, четирите свободи. Това не подлежи на преговори. Това, което също ме очудва е, че господин Фараш продължава да се стреми към независимост и продължава да подценява значението на споразумението от разпети петък за сигурността и мира. Ясно е, че колективната ни отговорност като европейци е да осигурим запазването на мира на Ирландския остров. Според нашия анализ, Предпоставка за мира е отсъствието на охраняема граница между Северна Ирландия и Република Ирландия. И това тази гаранция, този защитен механизъм също не подлежи на договаряне. Радвам се, че в нито една от 27-те столици няма желание да се пожертва Ирландия. Но е, е изумително, че в Уестминтерския парламент не виждат значението на споразумението от разпети и петък за запазването на мира. Дори няма да започвам да говоря за загубените работни места, за пропуснатите възможности за инвестиции уважаваме целият процес, който доведе до решението да се напусне Европейския съюз и всички гласове, които казват нямам, не ни интересува, че ще загубите работата си, че ще забие, разбием здравната система, че ще се загубят инвестиции. Искаме да напуснем на всяка цена. Ето това би била една честна кампания за Брексит. Ние от наша страна ще продължим честно да се стараем да ограничим щетите, независимо от картите, които трябва да разиграем. Господин Камал цитира групата Eagles и Хотел Калифорния и аз ще ги цитирам – не винаги можете да получите това, което искате. Благодаря. Можем да попеем малко в, парламента. Това ще ни разведри. Господа, госпожа Чиото има думата. Благодаря, госпожо председател, почитаеми депутати, дами и господа. Очевидно трябва да сме изпълнени с надежда за това парламентарния процес да доведе до един организиран Брекзит и трябва да подкрепим в максимална степен този процес. Обаче, ако този процес, този сценарий не се реализира, трябва да разберем, че споразумението, преговорите по което започнаха на 28 ноември, е само първата стъпка – трябва внимателно да следим за това, всеки един сценарий максимално да отговаря на интересите на европейските граждани и предприятия и двустранните ни отношения с Обединеното кралство. За това ще разчитаме на вашето сътрудничество на всичките етапи на тези процеси в предстоящите години. Много ви благодаря за вашето внимание. Благодаря ви, госпожо. Колеги, дебатът е приключен. Благодаря ви. Добър ден, господин министр-председател на Испания. Благодаря, че приехте поканата на Европейския парламент, за да разговаряте с нас, европейските депутати, за позицията на Испания в Европа. Днес е ден, който е много важен от политическа гледна точка, тъй като имаме проблема с Брекзит, но за нас също така е важно да обсъдим и най-важните теми за Европейския съюз, като имиграцията, например. Европейският съюз гласува за реформа на дъблинската система. Работи се с съвета, с държавите членки, така че те да подкрепят нашето предложение и така да приключим един много дълъг дебат относно бежанците и е, тяхното положение. Също така ние обсъждаме бюджета. Европейският парламент настоява за повече инвестиции 1,1 до 1,3. Ние бихме искали да добавим средства, без да искаме повече от държавите членки, като разчитаме на собствени приходоисточници. Този дебат продължава. Освен това, имаме предложение и за инвестиции, което идва от Европейския парламент. За нас е много важно да защитаваме своята позиция на парламент – с цялото си сърце да защитаваме европейската демокрация. Ето сега а, ние отбелязваме и а, голямата годишнина на Испанската конституция. Испания е много важна държава аз бих искал да поздравя и господин Борел, който е бил председател на Европейския парламент и сега е министр на външните работи на Испания. Той седи ето там. Нека го поздравим. Господин министр-председател на Испания, благодаря, че сте с нас и сега ви давам думата. Eh, господин председател на Европейския парламент, господин заместник председател на Европейската комисия, господин комисар, уважаеми дами и господа европейски депутати, за мен наистина е чест да се обърна към вас, за да обясня какво е виждането на Испания в този страстен дебат за бъдещето на Европейския съюз. Казвам страстен с цялото си убеденост – 85 година, когато беше подписан акта за присъединяването на Испания към Европейската економическа общност, се случи в миналото. Тогава бях само на 13 години и си спомня много ясно този ден, въпреки че е минало толкова много време. Спомням си емоциите, които изпитахме всички и мъже, и жени. Много се радвахме, че след толкова години на диктатура ние можем да се присъединим и да има демокрация и свобода. Така имахме гаранцията, че няма да има връщане назад, че най-сетне сме сложили точка в своята история, че най-сетне никой няма да посекне отново на демокрацията в нашата страна. От тогава мина доста време и доста поколения испанци видяха, че външните граници са вече някаква историческа отживелица – Същевременно се създадоха връзки на солидарност и с най-отдалечени е, райони. Винаги е, се зачитат ценностите, е, идентичността, екологията, солидарността, феминизма. Така че ето защо и аз съм страстен европеец. Аз се гордея с това. Точно в този момент – когато някои използват антиевропеизма, за да участват в избори. Благодаря и на председателя Таяни за това, че ми дава възможност да участвам в дебата в парламента точно сега, когато отбелязваме скоро и 40 годишнината на първите европейски избори тъй като Европейския съюз не може да се разбере без приоритета на демократичните ценности. Уважаеми господа и госпожи депутати, трябва да спомена и с нощното гласуване в Британския парламент. Аз го уважавам, но няма как да не съжалявам а, за отхвърлянето на споразумението. Това споразумение се договаряше повече от година и половина и е възможно най-доброто. Трябва да благодарим на господин Бърние за е, извънредно добрата работа, която беше извършена – това споразумение, както казах, се договаряше година и половина. То защитава възможно най-добре интересите и на двете страни. Това е всъщност варианта, който защитава правата не само на британските граждани, но и на основните стопански дейци. Всъщност е, много е трудно да се постигне баланса, който го има в споразумението и който има за цел организирано напускане. Сега британското правителство трябва да приеме своето решение. Ние като държави и членки ще свършим своята работа. Комисията също, така че да имаме необходимите мерки за смекчаване на последиците, ако има липса на споразумение. Дами и господа депутати, аз винаги съм заявявала своето мнение и в Испания, и пред други медии, че Брекзит е наистина бедствие и за британския народ, и за Европейския съюз. Всички ще загубим, никой нищо няма да спечели. И най-много ще загубят най-уязвимите. Но това е суверенно решение, ние трябва да го зачитаме и именно за това е необходимо да запазим възможно най-тесни връзки с Обединеното кралство. Е, ясно е, че искаме цялост на вътрешния пазар и неделимост на четирите свободи, както и автономност на решенията на Съюза. Това са трите принципа, които винаги ще защитаваме. Сега искам да говоря за необходимостта да мобилизираме Европа, за това Европа да бъде е, отново легитимна въпреки новите предизвикателства. Има нови сили, които искат Европейския съюз да бъде разрушен. Аз съм е, водач на социал-демократичното семейство и знам за какво говоря. Мисля, че е важно да имаме една социална Европа, но социалната Европа зависи от убежденията, от това, което очакват гражданите. Ако ме попитате коя е основната идея на моето изказване, ще кажа, че всичко е много простичко. Европа трябва да защитава. Но сега, в този исторически момент, ние трябва да защитим Европа, което означава да защитим най-уязвимите. Това означава да гарантираме Европа на благоприятните възможности за нашите младежи и на тези, които са отдавна безработни. Това означава да напредваме към една социална Европа която да укрепва нашата предприемаческа тъкан, индустриалната тъкан, време, защитавайки трудовите права и защитавайки хората от несигурността на пазара на труда в нашите страни. Да защитаваме Европа означава да гарантираме сигурността и отбраната на гражданите с средства, които да направят Съюза е един глобален фактор, който може да защитава своите ценности. Да защитаваме Европа е да утвърждаваме непрекъснато нашия ангажимент с поразумението от Париж в сферата на промяната на климата и също така да финализираме економически и паричен съюз. Само така ще имаме Европа, която ще отговаря на очакванията на гражданите. Европа, която е независима и отстоява своя социален модел. Европа, която финализира структурата на економически и паричен съюз. Можем да се изправим пред предизвикателствата само с гаранции. Не е момента да се колебаем. Искам да кажа на враговете на Европа, нашата убеденост ще победи авторитаризма. Колкото да е твърда риториката на някои, искаме да покажем нашата убеденост при защита на нашето общо достояние Европа. Днес виждаме истинска битка на полето на идеите. Виждаме, че има отстъпление от постигнатото. Знаем, че бъдещето никога няма да се завоюва, ако правим стъпки назад. Затова не можем да отстъпваме от защитата на европейския модел. Европа защитава, ако всички държавите, европейските институции, обществото, гражданското общество, националните парламенти, всички граждани защитаваме Европа. Към онези, които говорят за отслабването на Европа, искам да кажа, Европа не и никога няма да бъде заплаха за безкрайното многообразие в нашите държави, на нашите езици и култури. Тъкмо обратното, Европа е плурализъм – а не разделяне на различните идентичности. Това не означава, че ние ще сме по-малко испанци, защото сме европейци. Европейския съюз никога не е бил и никога няма да бъде просто географско понятие. Това е общност на ценностите и това са ценностите на Френската революция – свободата, равенството и братството. Ценностите на отворените, оптимистично настроените общества новаторските, творчески общества, защото те виждат бъдещето като благоприятна възможност, а не заплаха. Общества, които обвързват конкурентоспособността и развитието с социалния ангажимент. Този ангажимент, който ни обвиня, обединява с целите на устойчивото развитие на програм 2030, е един истински глобален социален договор на следващото десетилетие. И Европа тук е водещ фактор. Уважаеми депутати, виждаме, че има едно разочарование в обществото в контекста на глобализацията. Това подхранва риториката на крайно е, крайно настроените политици и това е всъщност един парадокс. От една страна глобализацията преразпредели богатството между регионите по планетата, от друга страна тя доведе до увеличаване на неравенството по света, включително и в нашите общества. Виждаме, че надигата глава антиевропеистите, особено предвид това явление. Обаче глобализацията не е природно бедствие, пред което сме безпомощи. Гьоте казваше, че родителите трябва да, дадат на своите деца корени и криле. По същия начин Европейския съюз трябва да даде на своите граждани корени, т.е. опора, защита и също така криле, т.е. повече възможности и права, за да могат гражданите да процъфтяват и да използват благоприятните възможности на глобализацията. Виждаме, промяна на епохата. И на 26 май ще се отвори един нов политически цикъл в Европа. Приоритетите трябва да бъдат в регламентиране на глобализация, така че да се гарантира съществуването на социалния европейски модел. Трябва да укрепим основите на економически и